Ja, hallo und... Поздравявам ви днес след обед в Брюксел. Оглеждайки залата, виждам, че много от вас са все още на път. Но радвам се да видя поне тези, които са тук. И така предстои ни три дълги и натоварени дни. Започваме с приемане на дневния ред. По отношение на пета точка, която ще разгледаме преди е, 6, или може би след седма точка, казва председателят. Е, е, във всеки случай точка пета ще бъде изместена назад в дневния ред. Това е единственото съобщение, което сте получили и по електронната почта. И така, щом няма възражение, приемаме дневния ред. Няма съобщения на председателя, освен това, че е, днес няма да има превод на естонски. Инак всички други езици са покрити. Преминаваме към следващата точка. Приемане на протоколите от заседанията от 6 и 7 април и 26 и 28 април. Ако няма възражения по тях, е, ще смятаме, че са прияти. И сега стигаме до една много-много важна точка, именно доклада за пътуването на една делегация на нашата комисия до Исландия. Рихард Северт е, е докладчик по темата. Той ще ни информира за това какво са правили нашите колеги в Исландия, е, в страната, в която избухват вулкани, изригват вулкани. Да, благодаря ви, господин председател, казва е, Рихард Северт. Имаше и много други колеги в делегацията, естествено, но ето аз ще ви информирам за това, че изкарахме там няколко дни. Това бяха интересни дни, които имахме много срещи, посещения на различни институции. Само трима бяха депутатите в делегацията, представители на НЕП колега от Португалия и колега от Франция. Моята скромна личност и госпожа Велинга. Но имахме и доста голям екип от преводачи, които ни помагаха при работата. Може би трябва да хвърлим поглед назад към историята. 1940 година страната е, получава независимост. До тогава е свързана с Дания, но, както знаете, напоследък вече е, бе засегната от финансовата криза. При всички положения, миналата седмица в Страсбург ние е, решихме, че трябва да ускорим присъединяването на Исландия към Европейския съюз. В Исландия е, в рамките на подготовката за европейско членство са приети и транспонирани на голяма част от правните актове на Европейския съюз. Е, няколко малко на брой предстоят да бъдат транспонирани в националното законодателство. Това, което ни интересува е как напредва страната по отношение на директивата за местообитанията, директивата, директивата за защита на птиците, а също и по отношение на земеделието, на селското стопанство. Там има проблеми, но има и напредък, има и добро развитие, най-вече по отношение на овцевътството. През 70-те години имаше конфликти с Великобритания поради е, зоната от 200 е, мили ако страната се присъедини към е, Европейския съюз, е, специално в нашия сектор, в сектора на е, риболова, на околната среда, трябва да кажа, че е, това ще бъде от полза за Европейския съюз, тъй като там се работи в тези сектори с е, една много стройна и добре функционираща система за контрол и е, също времено не се отпускат държавни субсидии. В Исландия е развит и ловът, но а, а, няма животни, а, които да са застрашени. Исландското правителство наистина е взело необходимите мерки, за да се запазят 80% от поголовията именно на тези животни, които са обект на ловуване. В това отношение мисля, че няма да има проблеми, когато е, се приключват преговорите за пълноправно членство. 10% от е, е, произведената енергия е, е така, от устойчиви е, е източници, е, делът на възобновяемите енергии е висок, не на последно място и поради геотермалните извори, но и е, вецовете също работят с пълна сила, така че там се развива устойчива енергия и същевременно чиста енергия. Така че, е, когато имаме достъп до тази енергия, е, ние може би ще можем и да спестим доста сертификати за емисии CO2 в Европа. Голям проблем е ерозията на почвите. Исландия е обеслесена почти изцяло поради е, така, дългогодишната политика във връзка с е, е, поощряване на животновътството са изсичани гори, територията е обезлесена, за да има повече пасища, но сега се работи в обратна посока – Е, има делегация на Европейския съюз, е, но тя се състои от един единствен човек, който е и ръководител на делегацията. Той няма е, сътрудници, работи сам. Естествено, че прибивавайки в Исландия, искахме да хвърлим поглед и към известния ни вулкан – около 20 хиляди е, е, така, тона от е, вулканичната лава, междувременно вече пепел, е, покриват територията и е, до голяма степен обработваема площ в Исландия, която, което естествено е, ще се отрази зле на развитието и на селското стопанство и изобщо на економиката на страната. Е, по отношение на е, гражданските инициативи, на неправителствените организации, мога да кажа, че впечатленията ни са отлични, а и е, Цялата система, макар и е, на доброволни, на граждански начала, е, работи много добре. Имам предвид системата за ранно сигнализиране на, при, на така, а, е, симптоми за природни бедствия. Благодаря на ръководителя на нашата делегация в Исландия за тази информация. Веднага се разбира, че той е много въодушевен, много ентусиазиран. Това разбрахме и слушайки го в пленарна зала, когато говореше за определени е, застрашени видове животни тук, е, в нашите държави членки на континента и за други, които е, именно не са застрашени в Исландия. Да, радваме се и за това, което чухме за енергията, за енергийния потенциал на Исландия. В момента, в който страната се присъедини към Европейския съюз, вече ще видим дали ще бъде склонна да прехвърля част от е, енергията тук към нас, да, рибарството, риболовът е изключително важна тема за Европейския съюз. Квотите за риболов са винаги в центъра на разискванията, когато се говори за политиката в областта на рибарството. Може би ще чуем и нещо повече за квотите. А що се отнася до ерозията на почвата, това очевидно е голям проблем не само в е, тропичните области, но и в Исландия. Дали имат е, някаква програма за противодействие на ерозията или изчакват просто, докато стане твърде късно? Защита на ландшафта Предполагам, че има някакви програми, подобни на Натура 2000, имат е, съответните планове за действие във връзка с опазване на биологичното разнообразие. Колегата Шнелхарт очевидно желая да коментира това, което чухме. Сега не непременно за доклада. Аз благодаря за доклада. Той беше наистина важен за нас, за да разберем е, как върви подготовката на Исландия за членство в Европейския съюз. Моя въпрос е по-скоро практически когато не се вземат местата в една делегация, както беше в този случай, за в бъдеще не, а няма ли да бъде възможно и други, които имат желание от същата политическа група, да се включат в делегацията, а не просто да се ограничава бройката от политическата група, защото бройките за отделните политически групи са точно определени. Ценно е да участват повече хора, тъй като повече очи виждат повече. Е, тук си заслужава да се провери дали няма да бъде възможно. Колегата Проди. Благодаря, господин председател. Благодаря, Рихард. Благодаря ти за доклада. Един въпрос от моя страна. Доколкото разбрах, стана дума за възможността възобновяемата енергия, която се произвежда в Исландия, да се пренася евентуално, примерно геотермалната енергия, до Европа. Въпросът ми е с каква технология и по какво трасе. Колегата Яна Катакис има дума. Благодаря. Аз проявявам е, много голям интерес към Исландия, защото в моя избирателен е, район така доста пострадаха две банки, 27 милиона бяха щетите. Там е интересно. Та за вулкана. Когато а, избухна и се видя, че този облак има към нас, идва към нас. Може ли да ни кажете какъв е а, техния план, как това се отразява на економиката? И второ, има ли някаква възможност за тази вулканична пепел да се използва за нещо полезно, примерно да се използва за изграждане на пътища? Ръководителя на делегацията Рихард Зебер ще отговори. По въпроса за местата в делегацията има квоти, но секретарията знае по-добре от е, мен трудността е такава, че е, отделните политически групи имат определен брой е, места и въпросът е дали другите политически групи ще предоставят своите места. Представям си, че това ще бъде трудно, но може да го обсъдим на другото заседание на координаторите, да видим дали останалите политически групи не се отказват от своите места и ще ги заемем ние. По темата за енергийните трасета на Виторио Проди мога да кажа следното. Е, единствено електрическата енергия за момента може да се транспортира на такива дълги разстояния с известни загуби при настоящото състояние на техниката. Но се казва, че се правят вече практически опити е, да се е, създадат такива методи за транспортиране на енергия, при което загубите да са малки. Това се прави най-вече с партньори от Германия. Работи се върху техническото решение на въпроса за това да бъдат положени на морското дъно тръби за транспортиране на е, енергията, за да може с колкото може по-малко емисии и колкото може по-ефтино тази енергия да се транспортира до Европа въпроса за зелената енергия и в Европа е, изцяло зависи от трасетата за транспортиране. Когато направим големи ветрени паркове на север и фотоволтаични паркове на юг, трябва да успеем да транспортираме енергията, защото в противен случай, ако не успеем, ще имаме проблем с постигането на целите за възобновяемата енергия, която сме си поставили. предимството на а, водата и геотермалната енергия, с която разполага Исландия, а, е, че тази енергия е много постоянна. А, проблема е действително, че тя не може да се а, транспортира. А, във връзка с въпроса за това, че е изригнал по-малкия вулкан, а, следното. Факт е, че това е по-малкия вулкан, но това срегване за нас беше особено опасно заради това, защото а, той а, изригна големи количества некоагулирана пепел, което остава за много дълго в въздуха. Т.е. частиците, които са изхвърлени в въздуха, са изключително малки и не се свързват с други частици, в резултат на което те не падат на Земята, остават за много дълго време в въздуха. Проблема за нас е, че тези частици се носят във въздуха изключително дълго и те се отразяват и на въздуха в Европа. Точно поради това, че те е, продължават да бъдат в атмосферата. Изригването не беше кой знае колко голямо. За исландците нарушенията, смущенията във въздушния трафик бяха малки, тъй като облака се предвижи в посока Европа исландците почти не пострадаха от смущенията във въздушния трафик. Това, от което пострада региона, беше пепелта и то пострада най-вече селското стопанство. Пепелта се втвърдява много бързо след като падне на полетата, така че в краткосрочен план полетата стават невъзможни за обработка. В дългосрочен план обаче вулканичната пепел представлява много силен тор, но трябва да мине известно време, докато тя проникне в почвата и да стане използваема за растенията. Катлан, втория вулкан, всъщност големия вулкан, а, той е, изригва с определена периодика, но тук става дума за едни много едни изчисления в сферата на вероятностите. Катла няма да изригне така в финна пепел и ако капла а, изригне, няма да има толкова тежки последици за Европа. Ще има проблем по-скоро за а, Исландия, тъй като и двата вулкана са разположени в глечери. Е, Глечерите след изригването започват да се топят и се разтапят до огромни количества вода. Освобождава се огромно количество енергия при изригването на един а, вулкан. На вулкан а, и едно такова изригване, каквото имахме сега наскоро, се равнява на множество а, ядрени, взривяване на ядрени бомби. А, и проблема е действително с водата, която се получава от разтопения а, разтопения лед, тази е, вода залива цялата местност, но това е, както казах, проблем само за е, исландците които пострадаха и от наводнение и така нататък. Що се отнася за системата за ранно предизвестяване, навсякъде се правят геологични измервания. Аз а, е, а, е, попитах а, е, многократно кой, а, кой определя кога ще се задейства системата за ранно предупреждение. А, а, при изригването на този вулкан се обадил един фермер и каза вулкана изригва. Сеизмографите не са видели изригването на вулкана, а фермера, който живеел наблизо, се обадил и казал вулкана изригва, след което се задейства системата за, за предупреждение и са били евакуирани хората. Когато човек чува едно такова нещо, а, се вижда, че системата работи трудно а, и проблема е в това, че системите за геологични измервания, сеизмографи банките не са регистрирали изригването. А изригването е било регистрирано възоснова на фактическо наблюдение. И тогава се е взело решение за задействане на системата за алармиране на населението. Да, е, това беше е, така малка експертиза по вулканология. И какъв е резултата? Заключението е, че хората все пак са по-добри от машините, поне понякога. Да, да, можем да се надяваме, само че при следващото избухване и следващия вулканичен облак е, пепелта ще бъде е, така по-едра е, и няма да попречи на въздухоплаването. При всички положения, очевидно, ние сме е, на добър път, е, водейки преговори за присъединяване на Исландия към Европейския съюз. А сега преминаваме към следващата точка. Това е четвърта точка. Доклад относно посещението. Не. Извинете, това е точка пета или седма. Да, става дума за да действаме правилно е, прилагане на поетапния наръчник относно планирането на инспекциите на околната среда. Имаме е, два гости, които е, ще ни информират. Това е Ян Текенс, Раб Крамерс. Те е, всъщност е, ще ни дадат подробна информация. Благодаря, господин председател. Изключително сме благодарни на възможността да ви запознаем с част от дейността на мрежата Импел. Първоначално в дневния ред е съобщена тема, която в последствие се разшири, но разбира се, аз ще спазя времето. Ще оставя а, копия на доклада, но ще следваме а, е, основно структурата на моето изложение, което ви е, е раздадено. Ние искахме да направим преглед на а, е, някои основни проекти по, на мрежата МПЛ и а, да насочим усилията се към подобряване на екологичните инспекции. Насочихме се към кластера за инспекции на разрешителните – след това ще се спра на два важни проекта, които имат за цел да се подобрят екоинспекциите в държавите членки. Първата е инициативата за преглед на ИМПЕО, ИРИ, която цели да се извършват такива проверки на колегиална основа и след това ще се спра на наръчника да действаме правилно. Както виждате, мрежата Impel включва доста държави. Трябва да се извиня за една грешка. Тук на слайда пише, че са 34, а държавите всъщност са 32. Това не са само държавите членки, страните кандидатки, бившата Югославска република Македония, Турция, Исландия, между другото, се включи също му преди да избухне вулкана. Много се радваме, че Исландия се включи. Това е една неправителствена организация, в която членуват съответните екологични органи на държавите. И а, така от 2008 имаме правосубектно. Съвсем накратко, какво цели нашата мрежа? Да подобри прилагането на екологичното законодателство и това да стане по различни начини, да искаме да разработваме добра практика, различни средства за прилагане на законодателството, да подмагаме изграждането на капацитет, подготовката на инспекторите и другите, занимаващи се спазването на законодателството, да също така желаем да имаме съвместни проекти различните екологични органи да се обединяват по, и да осъществяват съвместни инициативи и органи. Също така искаме да насърчаваме сътрудничеството а, между екологичните органи вътре на територията на една държава, да предоставяме информация в практически план за възможностите за прилагане и спазване и да се разпространява информация за регулаторни и нерегулаторни инструменти, насочени към защита на природата. Ние имаме проекти, обикновено 15-20 проекта годишно, в които могат да се включат и е, участници извън а, нашата, нашия членския състав. Тоест, всяка организация, която се занимава с екология, може да се включи в а, такъв един проект. Съвсем накратко, как е организирана нашата мрежа. не отдавна се преобразувахме в а, а, нормална неправителствена организация и така а, имаме общо събрание там участват всички органи от държавите членки на ИМПЕЛ, за да обсъждат дейността на организацията. Имаме и наблюдатели, те са Европейската комисия, ОСР и от други екомрежи. Управителният съвет ръководи в оперативен план дейността на организацията имаме професионален секретариат, но основната дейност се осъществява в рамките на те наречените кластъри, три на брой. На а, тях ще се спра след малко. Имаме програма за а, дейността ни, която обхваща а, няколко години. Както казах, основно се занимаваме с осъществяване на проекти. На всеки три години правим голяма конференция която се организира съвместно с Европейската комисия с цел да разпространим информация за резултати от нашите проекти, така що тя достигне до по-широка публика. Работи. Имаме също така меморандум за разбирателство с Европейската комисия и се стремим да има съзвучие между нашите цели и тези на комисията по отношение на прилагането на екологичното законодателство. И така, на шеста страница имаме три кластера. Те се занимават с различни дейности. Първият с разрешителни инспекции и спазване на законодателството. Виждате, че сферата е доста широка и включва както надзор, така и издаването на разрешителните. За надзора ние се занимаваме специално с препоръката за въвеждане минимални критерии за екоинспекциите. Това е важна основна а, така, тематика, а, документ, на който се опираме, особено по отношение на а, законодателството за отпадъците и за директивите Севезо 2 и 1. Имаме специализиран кластър, който се занимава само с превозите на отпадъци през границата. Там се занимаваме с проекти. С целта ни е да подобрим инспекциите в точно тази конкретна сфера, да се повиши квалификацията на инспекторите и те да работят максимално ефективно. Третият кластър се нарича по-добра нормативна уредба. Там се предост... Целта е да се предоставя обратна връзка на подали жалби и а, да им се дава информация за спазването на еко законодателството. Имаме а, разработен проверовечен списък. А, правим а, проверки на а, последните преработени директиви, сред които, например, директивата за отпадащите от електрическо електронно, електрическо електронно оборудване. Така, за първия кластър, както казах, той се занимава с разрешителни инспекции и е, спазване и тук много се опираме, както вече споменах, на Европейската препоръка за минималните критерии за екоинспекциите. Това е препоръка приета от Европейския парламент и комисията и в момента Европейската комисия преразглежда Импел като една мрежа от експерти, професионалисти. Преди няколко години даде а, основата, на която се опря формулирането на тази препоръка а, за минималните критерии. И от тогава насам ние а, извършваме наблюдение на редица проекти, насочени към насърчаване на добрата практика на инспекциите. Освен това, е, осъществяваме и партньорска програма за подкрепа на екоорганите и помагаме също така на различните органи в рамката на тази, рамките на тази препоръка да я спазват и да реализират тези минимални изисквания. Една от тези общи инициативи е тъй нареченият наръчник да действаме да правилно предложихме конкретни текстове за засилване на тази препоръка, тъй като, както казах, тя сега се преразглежда от комисията. Сега няколко думи за инициативата за преглед на Импел. Това е доброволна схема, която дава възможност на екоорганите в държавите членки Импел да осъществяват неформални проверки, прегледи при която държавите членки си помагат взаимно в административен план по отношение на прилагането на препоръката и създаването на такава схема за докладване и консултации, по отношение на инспекторатите и инспекционните процедури ще помогне да се лансират най-добрите практики на територията на цялата комисия. Ние помогнахме, както казах, да се изготвят тази, основите на тази препоръка. Импел предоставя бързо и професионално консултации от професионалистите. Отделният орган може да избере в какъв а, точно обхват да се насочи тази независима проект, а, проверка, в която той иска да получи а, някои бележки и съответно съвет от а, специалисти, а, за да може да се а, подобри а, възможност а, практиката. Да се посочат и а, областите, в които е необходимо да се направи подобрение. Значи докладът е такъв, че наистина да помага на екооргана да подобри своята работа. Освен това и други екослужби могат да си извадят ценни полуки от съответният доклад и да ги приложат в собствената си организация. Инициативата Ирина Импел вече се осъществи в няколко държави. Миналата година Инспекторатът на Португалия осъществи такава а, инициатива за преглед тази година. А, също а, имаше, след това за до година а, са планирани съответно Румъния, Латвия и а, Харватия. А инициативата за преглед на ИМПЕЛ е схема, която бихме желали да продължим. Стремим се да я усъвършенстваме така, че а, все повече а, екооргани в държавите членки да намират за привлекателна. Аз мисля, че тя доказва своя успех. Вече много нови държави и кандидатства да се включат. Имаме един формат, една анкета, която се използва за този е, преглед. Това е важен инструмент за събиране на информация, след това за обсъждане на констатациите от страна на инспекторите и на органите. Тази анкета беше неодавна преразгледана и в голяма степен се приближи до темата и е структурата на наръчника да постъпваме правилно. Сега ще кажа, за него ще кажа няколко думи моя колега. Благодаря за възможността да ви запозная с наръчника да действаме правилно. Разбира се, това е един проект на Инфел, и се отнася до планирането на екоинспекциите. А работата се осъществи в Холандия, заедно с Обединеното кралство, Португалия, Швеция, Полша и Унгария и всички е, тези държави участваха в проекта. Сега ще ви разкажа нещо за основните проблеми, свързани с планирането, за самия проект да действаме правилно и после по-подробно ще ви разкажа как го правим. Е, става въпрос за планирането в сферата на екоинспекциите и екопланирането. След, ще ви запозная с а, а, структурата на този а, е, поетапен наръчник. А, е, искахме, а, тъй като задачите на инспекторите в различните държави членки са много специфични, този наръчник, който е поетапен, също да позволява голяма степен на гъвкавост. И смятам, че успяхме. А, та, наръчника би трябвало да помага на държавите членки да спазват изискванията, заложени в препоръката за въвеждане минимални критерии за екоинспекциите. Тук може да видите основните а, теми в а, цикъла на планирането тъй като знаем, че ресурсите на инспекторатите са ограничени, а те имат много задачи и отговорности. Е важно те да работят с максимална ефективност и ефикасност. Затова е необходимо да се определят приоритети. След като се определят приоритетите, трябва да се насочим към това, което реално искаме да постигнем и да видим как всичко това се обобщава и така се получава а, плана за инспекции на инспектората. Така, тук се показани а, етапите в а, нашия проект, заглавен да действаме правилно. Той започна 2006. А 2006 проверихме по какъв начин се определят приоритетите в държавите членки по а, този начин се запознахме с най-добрата практика, а, проучихме я и стигнахме до извода, че са необходими някои насоки. Именно това направихме през 2007. Тогава изготвихме този поетапен наръчник а, с указания. след това две години работихме основно по прилагането му в практика. Първо започнахме с работна среща на експертите. Запознахме много експерти от различни държави членки с този наръчник и го помолихме, ги помолихме да използват тази методика, когато изготвят своя план и да ни кажат как, как може да подобрим нашия наръчник, което те сториха. След като отразихме тези препоръки за усъвършенстване на наръчника, започнахме да провеждаме обучение. То траеше три дни и бе насочено към експерти от държавите членки. 2009 годината, когато започнахме реализацията в практиката. Провеждахме семинари и се постарахме доста да помогнем държавите членки по най-различни начини да въведат тази методика в практиката. И колегата вече е, ви каза, че направихме и доста инициативи за преглед на Импел, в който се включваше и използването на наръчника. В рамките на мрежата Impel ние се стремим да обменяме вече съществуваща добра практика. Сега няколко думи за а, цикъла на екоинспекциите. Това е на страница 15. Идеята се основава на препоръката. В а, този а, е, текст може да намерите различни а, е, групи, дейности, тъй наречените кластери, планиране, рамка за изпълнение, изпълнение, докладване и мониторинг, т.е. наблюдение на текуща основа. Първо започваме с планирането. Там си поставяме въпроса какво искаме да направим, кое е най-важното и как ще го направим. Втората колон, кутийка – рамката за изпълнение. Тук се поставят условията, в които работят инспекторите. Квалификация, да има достатъчно техническо оборудване, да има а, съвети и напътствия, когато са необходими. Третата котика – изпълнение и докладване. Самата инспекция се разглежда тук. Как се извършват посещенията на място, как се изготвят докладите. Последната кутийка за текущото наблюдение се посветена на темата как да се следи резултата на, от дейността на инспектората и да се прецени дали са постигнати целите заложени в инспекционния план. И така, този план, този цикъл на планиране го разгледахме и Сегахме сметка, че в реалния живот планирането на инспекцията е малко по-сложно. Така, например, вътре в кутийката планиране може да се очертае друг отделен цикъл, който е показан на страница 16. Тук се описва какво точно правите като инспекция, какви са ви задачите, за какво отговаряте и как се определят приоритетите, какво е най-важно от цялата а, възложена работа. А, това го виждате. А, след това се дефинират целите и стратегиите. Това е едно С. И а, ние по-внимателно разгледахме а, този цикъл. А, на следващата страница виждате на Цикълът на планиране е показан 17 страници. Ще ви запозная с точките по-отделно. Това е първата кутийка. Започваме с едно А, описване на контекста. Инспектора трябва много внимателно да огледа своите задачи, и отговорности, каква е мисията, какви са целите на национално равнище. Трябва внимателно да се проучи и опише географската а, територия, за която отговаря инспектората. Също така информация за състоянието на природата и съответно а, обектите, които се намират на тази територия, за които отговарят, дали, дали съответстват на изискванията. След това се преминава към определене на приоритетите. В определенето на приоритетите виждате в тази котика е посочено, че а, трябва да се включи едно нещо, което се нарича оценка на риска. Това е така а, по член 23 на директивата за емисиите. Там се говори за инспекциите и е засегнат а, въпросът, а, въпроса за необходимостта от а, оценка на риска, за да се определи обхвата и частотата на инспекцията. И така, определенето на приоритет е свързано с анализа и оценката на риска. По какъв начин тази оценка на риска след това може да премине към етапа на подреждане на приоритетите и класификация. Това също е посочено, виждате го в котиката. И да се осигурят нужните ресурси. Следващата, на следващия етап трябва да се дефинират целите и стратегиите. Значи, за тази цел трябва да се конкретизират общите ни цели, да се заложат норми в цифрово изражение на тези цели, да знаем какво искаме да постигнем. След като знаем какво искаме да постигнем, разбира се, трябва да преценим по какъв начин това може да стане и този начин да е максимално ефективен и ефикасен. Не става въпрос само за посещение на място, става въпрос за стратегия. Там може да се включи и различни действия за насърчаване и за разпространяване на информацията за начините по които законодателството се спазва. <clears throat> Така, а, има вече готов план за инспекционната дейност. Той трябва да е на разпространение, на, на, на, извинете, на а, на разположение на широката общественост и на базата на този план се изготвя графика. Там, след като направите графика, ще трябва да правите непрекъснато промени, защото е необходимо всичко да е отразява актуалното състояние и съответно да се променят нещата съгласно действителността всеки един момент. Сега на последния слайд виждате също една диаграма, която иллюстрира структурата на наръчника. Той съдържа три основни глави. Втора глава предоставя информация за самата препоръка за минималните критерии. В трета глава искаме да дадем връзката между тази препоръка и цикъла за екоинспекциите. В четвърта глава много по-подробно разглеждаме сектора на планиране, определене на обхвата на инспекцията, събиране на информация, оценка на риска и така нататък. Тоест, колкото а, четете по-нататък, повече подробности по интересуващи ви теми намирате. А, публикуваме ценна информация и на нашия уебсайт. вебсайт. Той е съвсем нов. А, говори, е, по този въпрос работи много интензивно и с време се надяваме целият текст на наръчника да се качи на този сайт. Благодаря. Merci. <coughs> Merci beaucoup de, de cette présentation. Euh, et... Благодаря ви за презентацията. Ще сега да дадем първо думата на нашите колеги от комисията и може би след това вие ще се опитате да отговарите или да приключим с разискванията. Да, благодаря ви. Казва представителят на Европейската комисия. Няма нещо особено важно, което трябва да добавя, но ние в комисията смятаме, че това е един от най-ценните проекти по които си струва да се работи. Става дума за планиране, за организация, за провеждане, практическо провеждане на инспекции в областта на околната среда. А тези инспекции трябва не само да се провеждат, те трябва да стават все по-ефективни и непрекъснато да се подобряват. ще а, има естествено а, продължение на а, работата в рамките на Импел на базата на, на събрания опит. Благодаря ви за това становище, господин Пиетело. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че чухме тази презентация. Оставам с впечатлението, че тази организация работи добре, работи в правилната посока. Би ме интересувало къде е от гледна точка на представителите на да действаме правилно, би трябвало да наблегнем най-вече къде са необходими повече усилия. Има ли други въпроси, колеги? Очевидно не. Аз ще ви задам също моя въпрос. Миналата година се говореше за това, че до 8 октомври трябва да създадем една организация или структура, която да интервенира именно в областта на инспекциите. Интересуваме докъде се е стигнало с този проект, какво мислите по въпроса и дали има някакви така особено големи проблеми при провеждането и при организирането на инспекциите. Господин Зеберт, благодаря, госпожо председател. Аз ще задам въпрос на представителя на Европейската комисия. Как е, е, всичко това, което е така, събрано като опит е, в рамките на мрежата е, се оползотворява от комисията, как е, може след това да се използва и да бъде предоставен този опит и на всички останали, които работят в тази сфера. Председателят. Въпросите са насочени и към двамата представители на мрежата, но може би преди това да дадем думата на комисията, която да може би ще иска да реагира на зададения въпрос. You, Благодаря, госпожо председател. На базата на комуникацията от комисията 2007 година, а когато се започна работа по този въпрос, комисията започна да прави оценка на възможностите и вариантите. Тоест не само да се направи преглед и допълване на сегашния вариант на тази препоръка, а разглеждаме и други възможности за действие. Например, трансформацията на тази препоръка, така че тя се превърне в хоризонтална директива. Но е възможно също така а, да я имаме и препоръка и като допълващ документ да има изисквания за специфичните сектори, за тези сектори, където е най-голяма потребността от изисквания за инспектората, които да са задължителни. И тази възможност ще я проучваме. И така разглеждаме нещата в един по-широк контекст. В момента не е ясно колко голям обхват ще има тази дейност. Възложена беше оценка за въздействието. Очакваме тя да се извърши до септември. А, така че документът за тази независима оценка да е готов в края на есента тази година и в зависимост от а, това как ще се очертаят нещата. Началото на другата година очакваме да внесем предложение. Първо отчетохме и продължаваме да отчитаме а, предложенията, които направи миналата година Европейския парламент. Но за сега е твърде рано да се очертават каквито и да било изводи. Благодаря. Euh, Благодаря, господин Текенс. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Сега за въпроса от какво най-много имат нужда държавите членки. Мисля, че това зависи от самата тема, но като цяло, когато говорим за подобряване на е, инспекционната дейност и подобряване на капацитета на инспекторатите, най-голяма полза държавите членки имат от обмен на информация. Такава информация се обменя чрез тази програма ИРИ, както и по другите ни проекти а, за да може за всички да е еднакво полезно участието, ние направихме а, една обща а, така, обзорна проверка в областта на свиневътството. А, и така се събраха най-различни практики на правоприлагане, които бяха полезни за всички. Важно е също а, и познанието на нашите експерти да се ползва, когато се а, работят нови законодателни докума, документи. Много често експертите на Европейската комисия работят а, заедно в това отношение с нашите експерти. Така се надяваме че способстваме за това в процеса на формиране на политиките да се използва нашата професионална експертиза. Ние работим на основата на, практи... на натрупаната практика по прилагането на сегашната препоръка на комисията и оттам имахме много предложения как тя да се подобри. Например, някои елементи от препоръката не са много ясни, затова ние направихме такива предложения, които ни уверява комисията, ще бъдат а, отчетени. Освен това, ние искаме да има а, единен подход, така да се изразя, по отношение на инспекцията, защото в а, препоръката пише едно, но виждаме, че в а, директивите и в регламентите се включват такива сходни изисквания. Това за нас е положително развитие на нещата, но такова е едно прилагане на същия подход трябва само по себе си да е единно, така че при а, всички нормативни бази да може да се използват едни общи еднакви изисквания за инспекцията по спазването на това законодателство. Тоест искаме да има един обща и вътрешно единен подход към инспекциите. Господин Зайбер, искате ли думата? Е, не разбрах последната част на изказването. Може би трябва да повторите. Ако правилно разбирам проекта, става дума за по-добро регулиране на нещата. Концентрацията не е толкова върху инспекцията. По какъв начин комисията ще гарантира изводите, до които е достигнал проекта, да залегнат в законодателство, което ще се изработва от тук нататък? как досегашната работа на а, мрежата ще подобри работата по законодателството в Европейския съюз. Euh, ще отговорите ли на този въпрос? Äh, ja, gerne nehme ich noch einmal dazu Stellung. Ähm, das Impel-Projekt Doing the Right Things ähm, ist, ähm, wird durchgeführt im Rahmen да, с удоволствие. Проекта се провежда в рамките на клъстър 1. Извърж... провеждането на а, инспекциите не засяга клъстър 3, който е, е, е представлява, който работи за по-доброто регулиране. А, работата по импулс се е, извършва вече продължение на 4 години, т.е. 4 последователни проекта. Резултатите сега ще бъдат разгледани много внимателно и препоръките ще бъдат е, разгледани внимателно. За тази цел ще имаме една първа, може би единствена среща с представители на Импъл за да можем да, да видим какъв е потенциала за това препоръките а, да бъдат включени в по-нататъчното подобряване. Когато казвам препоръки, става дума за препоръки не само по проекта да действаме правилно, но и за останалите а, теми. Всичко това ще се случи през е, следващата седмица ще проведем специална среща, среща между комисията и представителите на мрежата. Благодаря. Няма повече въпроси. Искам да благодаря на господин Тикенс и господин Крамърс, както и на представителя на комисията да им благодаря за интересната дискусия по тази важна тема, защото в крайна сметка става дума за ефективността на това, което правим. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Въпросът с искане за устен отговор от е, госпожа Еванс, е, госпожа Мак Ейван и господин Шнахарт е, относно инспекциите на месото. Думата ще дам първо на комисията. Господин Бодле присъства. Заповядайте. La parole, monsieur. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. В отговор на въпроса, зададен от колегите, искам да кажа следното. През юли 2009 година комисията представи доклад, съдържащ факти за прилагането на санитарно-хигиенния пакет, който съдържа всички санитарно-хигиенни изисквания за а, хранителни продукти, а също така и за продуктите, които излизат от кланниците нямаше в това предложение на комисията предложение за изменение в настоящите изисквания. Нямаше и не, а, предложение от страна на комисията за измененията. Във връзка с въпроса обаче на тримата депутати, а, ще кажа следното. Първо ставаше дума за докладите а, на Агенцията по храните. А, няма нужда да се заблуждаваме. Докладите са публично достояние и комисията ясно казва, че има недостатъци при прилагането на изискванията в страните членки. Но намаленият бюджет, който е предвиден за инспекциите и недостига на персонал в страните членки не обяснява всички недостатъци по изпълнението на изискванията. От 18 месеца насам ситуацията се влушава. Това се дължи на факта от една страна, че страните членки трябва да намалят персонала, който работи вследствие на кризата, но а, в момента тенденцията във всички равнища на администрацията е да съкръщават персонал. Знаете, че всички правителства в Европейския съюз а, а, се е насочил към инспекциите. Има и други проблеми обаче. Недостатъчно обучение на а, инспекторите, непознаване на изискванията, а, различно прилагане на стандартите в различните страни членки. Нашата цел е, обаче е да има еднакво прилагане на стандартите във всички страни членки, във всички 27 страни членки. Това е всъщност наша обща цел. С а, помощта на хранителната и ветеринарна служба извършихме анализ на ситуацията в страните членки и възоснова на този анализ може да работим върху подобрения. А, други, втория въпрос е свързан с незави, независимостта на а, инспекциите. Ние също сме на мнение, че е, инспекциите в кланиците трябва да се извършват от е, независими инстанции. В кланници, птицекланниците и кланниците за зайци е, имат възможност сами да назначават персонал и да го обучават, подобно на помощните служители на министерствата като така назначените инспектори работят, така да се каже, на частни начала под надзора на Министерството. Това обаче е забранено в кланиците за червено месо, т.е. за коне, свине и говеда. Там нещата са ясни. Що се отнася до таксите за ветеринарните инспекции, те зависят от това а, дали има достатъчно инспектори. Знаете, че през 2008 година инспекцията възложи а, да бъде изготвен доклад а, за всички страни членки от частна организация. Установи се, че системата на таксите е сложна и противоречива в различните страни членки и има различни подходи в различните страни членки. за да се направи оценка на въздействието и да се променят разпоредбите, които вече са на 10 години и не отговарят на настоящата ситуация. Ще е необходимо още време и законопроектът ще бъде представен до 2011 година. Въпросът, който задават колегите, всъщност касае тези частни инспектори на червено месо. Засегнах вече този въпрос. Този помощен персонал, използването на такива инспектори не бива да бъде причина да се слиза под стандартите за червено месо. Това не бива да бъде причина за това да се намаляват изискванията към безопасността на храните и здравеопазването на населението. Такива частни инспектори се допускат само в кланниците за птици и зайци. Но националните служби, които отговарят за инспекциите, трябва да а, а, издават специални разрешителни на кланниците, които са поискали такива инспекциите. Страните членки, които са избрали това решение, продължават да имат проблеми във връзка с износа за трети страни, защото много държави не признават а, този подход а, и желаят да се провеждат непрекъснати инспекции от авторизираните служби. А когато а, тези инспекциите се извършват от а, частни инспектори, някои трети страни отказват да внасят, примерно, зашко месо. Това толкова във връзка с прилагането на изискванията в страните членки. В отговор на четвъртия въпрос – Исках да кажа, че през ноември 2009 година комисията и съвета поискаха да се направят конкретни предложения за модернизиране на инспекциите преди коленето на животните и след тяхното заковане, т.е. за кланниците, за всички животни, както за големите животни, така и за птиците и зайците зададохме въпроси на Европейската агенция по храните относно предимствата, на достатъците, е, слабите и силните страни на е, инспекциите, така както се провежда до този момент. И до средата на 2011-2012 година очакваме да получим отговори от тях, тъй като трябва да се адаптираме към настоящата ситуация тъй като всички правила за инспекциите в кладниците са създадени през 50-те и 60-те години, когато имаше епидемии по животните, примерно туберкулозата по говедата, все болести, които са изчезнали в повечето страни членки. В повечето страни членки, с изключение на две, е, тази болест е, е напълно изчезнала. И дейността на ветеринарите и инспекторите за доказване на липсата на това заболяване е напълно е, излишна. Дали те ще продължат да извършват такива инспекции, ще ни каже ЕФСА. Второто, което правим, е една поредица от конференции – на а, която трябва да участват всички засегнати, всички участващи в процеса, а, инспекторите, а, економическите субекти и така нататък. Първата конференция беше проведена преди един месец, втората конференция е планирана за 25 октомври. И ако Онези депутати, които се интересуват, могат да присъстват, ще ги поканим, те могат да а, вземат думата и да кажат нещо по темата. Така, госпожо председател, това а, беше мой отговор на въпросите, зададени от колегите. Благодаря ви. Ще дадем думата сега на господин Шнейхарт. Благодаря. Благодаря за отговора на въпросите които сме задали. Ние всички сме получили съобщението на комисията. То е много добро. Е, в съответствие с действителността в Европа. Също времено става ясно, че с е, новия регламент за хранителни хигиенни норми се променя парадигмата и също времено се променя бързо успешно. Но ние също имаме известни опасения, така както и е, за тях е, спомена представителя на комисията. Естествено, че финансовата криза засяга всички сфери и навсякъде се налага да се пести във всички страни. Но мисля, че и без финансовата криза, и без економическата криза, държавите членки именно в тази област до този момент е, са реализирали само економии или съществени економии именно в областта на проверките, на инспекциите, които аз е, винаги съм следял много усърдно и то във всички държави членки, е, държавите членки са пестели до този момент. И за да не кажа, че просто са занемарявали е, именно цялата тази дейност по инспекциите. След като само веднъж се е, провежда инспекция или контрол на място в е, предприятията за хранителни продукти в храни... от хранително вкусвата промишленост, то тогава е, мога да мина, така да се каже, и без тази една единствена инспекция веднъж на три години. Освен това, държавите членки съкръщават персонала – Особено по отношение на персонала, който отговаря за проверките е, при месото. А сега, в резултат на кризата, тези съкръщения ще станат още по-големи. Аз е, мога само да предупредя да не се прави такава нещо, когато става дума за инспекция, за контрол върху птичето месо, върху червеното месо и така нататък. Да, наистина ще помоля комисията да не се съобразява с призивите е, от страна на индустрията на твърде много частни предприятия в хранително-вкусовата промишленост, които твърдят, че сами биха могли да извършват инспекциите и да отговарят самостоятелно за контрола. Не. Необходим е, е контрол, организиран от е, публичните, от държавните органи. Въпросът обаче е как да рационализираме цялата тази дейност. Администрациите в е, отделните региони в административните единици в държавите членки биха могли да рационализират своята дейност, така че да намалят и разходите, но без това да се отразява на необходимостта от редовен и ефективен контрол. Това мисля, че би трябвало да бъде една от най-важните задачи на комисията. Да, не изключвам изцяло участието на частни организации, но това могат да бъдат е, специално е, така проверени, лицензирани е, специализирани в тази сфера частни организации или фирми. Спомням си за времето веднага след Втората световна война, трябва при всички положения, естествено, да се получаваме от собствения си опит, макар че е, състоянието в момента е съвсем различно. Вече е, трябва да се борим срещу други заболявания, които на времето не съществуваха. Е, стандартите за сигурност е, също са различни критериите относно здравния е, статус на животните са променени и всичко това естествено прави задачата е, по-сложна, но не по-малко важна. А освен това, съществува и проблема с е, вноса от трети страни. Да, в никакъв случай е, не бива да изпускаме от очи и цялата тази дейност по внос и износ на продуктите. В е, общи линии можем да кажем, че е, има и поводи за задоволство – но това, което съветваме много настойчиво на е, комисията е да не отстъпва пред държавите членки, които твърдят, че те сами и то в рамките на частния сектор, в частните предприятия самостоятелно могат да се справят с този проблем. Не бива да оставяме е, контрола и инспекцията единствено в ръцете на частниците. Линда има думата. Благодаря на комисията за този отговор. Благодаря и за това, което казахте, че гледате на инспекциите именно в условията на финансова и економическа криза като на важен ангажимент – но при всички положения е, предложението, което сега лежи на масата, е, има една предистория. 2004 година съветът предложи е, разширяване на обхвата на цялата система по контрола на месото, като предложи да се включи и червеното месо, не само бялото птиче месо. Също време има и предложение за а, изключване на червеното месо от обхвата на системата за контрол. А сега, какво е вашето мнение в крайна сметка? Аз разбирам, че предприятията не желаят, така да се каже, да бъдат натоварени с допълнителни разходи, но но същевременно ние е, стремейки се да запазим е, настоящата система на контрол, е, ще имаме проблеми с третите държави, в които изнасяме червено месо, които междувременно вече ни намекват така доста ясно, че системата ни за контрол върху този вид месо не е никак сигурна. Какво бихте казали за една евентуална промяна на системата. През 2004 година парламентът отхвърли предложението за промяна. Като аргументите бяха, че ние всички сме наясно, че в момента, в който разхлабим системата за контрол, е, няма да спестим много пари, така, тъй като е, в крайна сметка обикновено се оказва, че е, потребителят отново плаща и плаща много повече. Така че, как виждате вие разрешаването на проблема? От името на профи... комисията ще помоля да ни отговорите. Благодаря. Благодаря, госпожа Еванс. Благодаря и на представителя на комисията. Би трябвало да се запазят е, е, условията за контрол в кланиците, в е, предприятията ние би трябвало да се опитаме да включим и сектора за бяло месо. Защото инак няма да можем да укрепим доверието в системата. Естествено, че моделът се нуждае от модернизация, е, системата може да заработи и по-ефективно и това трябва да се постигне. По отношение на финансирането мога да кажа следното. Е, в резултат на активната лобиска дейност аз лично стигнах до заключението, че ако кланиците решат да назначат свои е, инспектори, вместо независимите инспектори, отново ще е, достигнем равнището на разходите, което имаме и при системата с независимите външни инспектори. Така че ние знаем, че желаем да запазим едно високо качество на месото, на местните продукти, а това може да се постигне най-добре с независима експертиза. В е, моят избирателен район В Уолес вече бяха извършени промени е, в резултат на оплаквания и е, неприятни инциденти през 86-та година. В момента комисията казва, че се извършва все още проверка върху правната уредба, но не се предлагат конкретни изменения. Но че независимо от това дали ще се премине към промяна или не, равнището на така, изискванията към инспекциите, към качеството на месото и местните продукти няма да бъде по-низко от досегашното. Госпожа Клас има думата. Аз искам да се присъединя към колегите, които казаха, че е, не бива да подкопаваме стандартите. Това изобщо не е нашето намерение. Трябва да запазим стандартите на много високо ниво, защото говорим за месо и това ни е особено важно ние говорим за държавен контрол или за институционален контрол или за независим контрол един независим контрол не е задължително да бъде лош. Той а, не е по, а, по-малко строг, отколкото а, държавния контрол. Защото това, което прави независимия контрол, се подчинява на законодателството. А, и аз смятам, че независимите инспектори също са подчинени на законодателството и на стандартите. В моята родина, там откъдето идвам аз, има голяма европейска кланница, която страда от това, че трябва да се конкурира с други страни членки и техните различни цени. Може би комисията може да ни каже как се извършва ценообразуването, по какъв начин да се, се определят цени, които от една страна създават условия за еднаква а, конкуренция, от друга страна обаче отчитат и онези, които правят по-високи разходи, за да спазват високите стандарти. Господин Доле, бихте ли отговорил на въпросите? С удоволствие, госпожо председател, ще отговоря. Нещо, което може би не съм обяснил добре. Е, сега ще се опитам да го поясня. В е, въпросите на тримата депутати имаше е, два момента. Единия е използването на частни инспектори вместо официални инспектори. Официалните инспектори биват два вида. От една страна а, ветеринарните лекари и техните а, и, и, и асистенти, които могат да бъдат 10, 15 и така нататък, в зависимост от големината на кланницата. А, не става въпрос за това да се изключат ветеринарните лекари като инспектори. Те винаги ще останат като гарант за независимостта на инспекцията за да извършват инспекциите преди умъртвяването на животните, да а, установят благосостоянието на животните, които биват докарани в кланицата и съответно да вземат мерки, свързани с здравеопазването на населението. Ако се установят болни животни, да се унищожат а, тях, а, като се унищожат труповете, негодни за а, използване частните инспектори могат да заменят само служебните асистенти, които не са ветеринарни лекари, възоснова на разпоредбите на парламента от 2004 година. Възоснова на тези разпоредби всичко това, което описах до сега, не е възможно за червеното месо. В момента ние не желаем да правим промени, но ако се наложи да направим промени и да разпространим тези разпоредби и върху червеното месо, в рамките на процедура за съвместно взимане на решения, още веднъж трябва да се явим пред вас и да говорим. В момента не възнамеряваме да правим такива промени. Не мога да говоря за следващите 10 години, но за момента не желаем. Е, става дума за такива проверки само при птичето месо. Второ, по въпроса за а, модернизирането на инспекциите, за това, което правят официалните инспектори при говедата. Не се отнася това, което сега ще кажа за частните инспектори в а, птицекланниците. Има редица действия и мерки, не могат да се спра на всички. Можем да го направим, разбира се, ако желаете, но а, има а, е, най-различни мерки, които се взимат. Е, извършва се преглед на органите, на лимфните жлези, т.е. всички онези места в тялото, които могат да замърсят месото. И също така това се прави, за да се открият болести, е, които вече на практика не съществуват в Съюза. Е, примерно проверката на сърцето и на е, черния дроб а, ако ножа е замърсен, той може от своя страна също да замърси метрото. Месото. Точно това се анализира в момента от ЕФСА. Искаме да привлечем към този анализ и потребителя, тъй като за него всъщност е месото и той трябва да участва в определенето на стандартите за в бъдеще. Представяме си следния график във времето долу-горе. Е, анализа да се извърши до средата на 2011-2012 година, след което поредица от конференции. Е, ще, ви, ще поканим и вашата комисия на тези конференции, но това няма да стане веднага. Тоест планирането ни е в средносрочна перспектива. И сега е, по по-дребните въпроси, които зададоха колегите. Господин Шнелхарт е, го, го, говори за е, проверки на 3 години. Аз говоря за проверки, които се извършват всеки ден. Три годишните проверки се извършват на други места, не в а, е, самите кланници. Това не е проблем на кланниците. Второ, по въпроса за а, е, разходите. Не желаем да се откажем от частните инспекции по финансови причини. Ние е, желаем просто да е, е намалим финансовия натиск върху предприятията, мислим за малките и средни предприятия, които винаги се оплакват от твърде високи разходи и трябва да мислим заедно с националните власти, за да можем да намерим правилния баланс, за да имаме от една страна строга независима инспекция, която да дава на потребителя всички необходими гаранции и от друга страна таксите, които трябва да плащат тези малки и средни предприятия или на националните служби, или на службите за инспекция да не бъдат твърде високи. Всичко това трябва да се приведе в състояние на баланс. И е, по въпроса на госпожа Мак Еван и на госпожа Клас във връзка с третите страни, казах преди малко, че имаме проблем с износа на птиче месо за страни, които не признават опцията за използване на частни инспектори. Това е проблем и в международен план трябва да работим с кодекс Алиментариус. Всички всички страни членки, 160 на брой, които участват в Кодекс Алиментариус, трябва да се съберат и да изработят предложения, които да са приемливи за всички, като всичко това се отнася не за червеното месо. А, целият износ на говеждо и овче месо за трети страни няма такива проблеми. Госпожа Клас пита как се изчисляват таксите имаме регламент на парламента и съвета, в който се уреждат подробностите относно тези такси. Това е регламент номер 882. Възприемат се в този регламент и принципите залегнали в директивите от 50-те години. Таксите за официалните инспекции се изчисляват възоснова на времето, прекарано от инспекторите в кланниците, млекопреработвателните предприятия, супермаркетите и така нататък. Т.е. таксите се определят възоснова на времето, употребено от инспекторите и а, възоснова на средната заплата на ветеринарния лекар в съответната страна, тъй като заплатата на един ветеринарен лекар в Финландия не е същата като заплатата на един ветеринарен лекар в Румъния. а, съществува и една долна граница и една горна граница, един таван, между които се движат таксите. Опитът ни показва обаче, а, че тъй като страните членки са подложени на натиска на финансовото министерство, понякога до толкова свалят тези такси, че те не могат да покрият разходите за официалните инспекции. А целта на регламента е да се плащат такси, които да покриват разходите за официалните инспекции, заплатата на инспекторите, пътните му разходи, работата на лабораториите и така нататък. Но поради данъчни и бюджетни причини, страните членки много рядко а, определят такива такси, а, които да покриват всички разходи на официалните инспекции. Тъй като имаме най-различни ситуации в 27-те е, страни членки. През 2011 година възнамеряваме да преработим законодателството, свързано с таксите, но е все още е рано да кажем как ще се променят тези такси, тъй като в момента все още а, оценяваме въздействието. Ще видим дали а, изцяло ще премахнем регулацията за таксите или ще създадем нова а, регулация. Така че а, доста широк е спектърът. В момента е много рано да ви кажа какво ще предложи и ще избере комисията. А, а, ще а, продължим да говорим с вас. Господин Шнелхарт, имате думата. Благодаря ви. Аз много настоявам ние да бъдем поканени за участие в конференцията. Предварително ви благодаря. Важно във всеки случай е своевременно да бъдем включени в процеса. И още нещо искам да кажа. Нещо, което наблюдавам всеки ден в моя избирателен район и то е свързано с таксите. Публичната обществената администрация се опитва да налага ниски такси, но предприятията така, получ... трябва да заплащат е, обикновенно е, високи такси, така че е, нали, публичната администрация, налагайки тези такси е, на предприятията, всъщност може да варира между един долен прак и един горен прак, а много често на определени предприятия се налагат именно високите такси, които са близо до максимума. Да, обикновено се казва при един ветеринарен лекар е, за дадена терапия, за дадено лечение или за даден преглед, е, толкова и толкова, плюс-минус 30%, в зависимост от конкретните е, така, от конкретния случай сега, въпросът е, е как комисията гледа на е, тези различни такси, когато става дума за една по-висока такса, която е завишена таксата, е, това как трябва да се интерпретира, когато е по-ниска таксата, това е един вид помощ ли е за дадено предприятие. Така че ще ви бъда много благодарен, ако внесете малко яснота по тези въпроси. Това са въпроси, които в районите, в държавите членки се обсъждат от хората и от преко засегнатите. Много важно е да се намери някакво разрешаване на тези проблеми, още повече, че е, се появяват и нови проблеми. Ще ви помолим за отговор, господин представител на комисията. Благодаря. госпожо председател. Да, господин Шнелхард, в е, Германия ситуацията е малко сложна. Ние предоставихме свобода на държавите членки при определянето на таксите. А в резултат на федералната структура е, и на така, относителната автономия на федералните провинции, отделните федерални провинции, отделните области избират, и райони могат да определят доста различни такси. Така че зависи от това къде точно е седалището на предприятието, в коя федерална провинция. И това, което наблюдавате в рамките на една Германия, тези разлики, които описахте, ние наблюдаваме в Европейския съюз. Там между държавите членки ситуацията също е подобна на ситуацията в Германия, т.е. картината е хетерогенна. Но до този момент е, не е имало е, така, жалби е, срещу държава член, съдът не е бил сезиран в рамките на няма открити производства за нарушаване на договора, така че се предполага, че до този момент е, месото, което излиза от кланниците, е отговаря на критериите за безопасност и за качество. Естествено, че биха могли да се взимат и допълнителни мерки. Не зная дали ще се сблъскаме с допълнителни проблеми във връзка с е, бюджетната процедура, във връзка с е, възможността да се сезира съда на Европейската общност, е, ако се наложат ни по-низки такси. Освен това, какво става с таксите в случаите, в които предприятията са застрашени от фалит или изпадат в несъстоятелност, тогава един-два сантима, така да се каже, за килограм месо ще бъдат възможно най-низките такси. Това е на практика нищо, но въпросът е в във всеки случай да не се стига до несъстоятелност на кланици на предприятия само в резултат на твърде високите такси, които се налагат на тези предприятия. Благодаря, господин, е, госпожа председател. Председателя казва да. Благодаря ви, господин директор. Струва ми се, че се справихме и с тази тема. За момент, естествено. А сега има един малък проблем. Следва доклад относно прилагане на законодателството за опазване на биологичното разнообразие. Докладчик е Естер Далянге, но госпожа Далянге все още не е в е, парламента. Е, тя е на път, доколкото разбираме в колата, но знаете, че има доста големи задръствания. А също време ние на 14 юли би трябвало вече да приключим с а, този доклад. И така, какво мога да предложа? Предлагам, просто докато изчакваме докладчика Естер Деланге, докладчиците в сянка да вземат думата и да ни информират, за да не губим време. Не можем да си позволим да губим повече време. Ян има думата. Благодаря, госпожо председател. Това означава, че аз вземам веднага думата. Първо исках да благодаря на автора на доклада за това, което междувременно направи е, в периода от представянето на първия вариант на доклада и е, измененията, защото тя внесе наистина много добри изменения. Това ще и го кажа лично после. Мисля, че аз самия също внесох изменения, но важното е да, се, да не се отклонявам от основната цел. Първо искам да се засили резолюцията като цяло. Според мен тя не беше достатъчно а, така настоятелна. Това обяснява някои от моите изменения. Също така исках а, да се засили духа на неотложност и спешност. А, смятам, че а, нашето законодателство в областта на защита на биологичното разнообразие не е а, насочено към действия в непосредствен порядък. И това, са някои от, това обяснява някои от слабостите. Друга, друг проблем е и известната, известна липса на политическа воля. Аз съм убеден, че една от причините е, за липсата на така, спешни мерки за пресичане на загубата на биоразнообразие се дължи именно на, политичес... на липсата на политическа воля и а, че а, това може да се преодолее. А, на следващо място имаме проблеми с, имаме проблеми с прилагането на законодателство. Значи, а, в повечето случаи съществува нормативна база, но държавите членки трябва да действат по-активно, за да се спазва това, което е прието. Не на последно място, да се наблегне на економическият аспект на услугите за запазване на екосистемите. Един от вашите моменти тук е да се плаща за тези услуги и как да се осигурява частно финансиране за тези а, услуги за екосистемите. Определено това трябва да се, на този въпрос трябва да се отговори в бъдеще. Накрая искам да се насочим и към предстояща през есента конференция в Нагоя. Разбирам, че заедно с, с резолюцията ще внесем и устно запитване, така че ще си а, запазя амунициите за тази битка по-нататък. И така, накрая, госпожо председател, заедно с, с социал-демократи и с зелената група, ние установихме, че имаме доста общност на целите за този доклад. Аз искам да им благодаря за доброто сътрудничество. Ние внесохме, аз внесох тези изменения, се надявам повечето от тях да бъдат одобрени от тази комисия. Благодаря. Благодаря сега господин Асенес. Благодаря много. От името на социалистите и демократите искам да подчертаем на необходимостта да се спазва принципа на предпазливост съгласно а, точка 21. Това е един наложил се в Европейския съюз принцип и смятам, че той е много важен, особено по отношение на еко законодателството, неговото спазване. Искаме да се а, подчертая още повече значението на законодателството в екологията, както е посочено в изменение 22. Както каза колегата, да посочим на какво се дължи провалът в спазването на тези изисквания до сега. Както каза колегата, липса на политическа воля, но също така ние в 34-то изменение Искаме да се засили текста по отношение на а, конкретните цели, те да бъдат а, задължителни. А, защото те до сега не успяха да бъдат постигнати именно защото не са задължителни. Същевременно трябва да се спазва а, напълно а, директивата за местообитанията в съгласно очертанията на зоните по Натура 2000, както се посочва в две от нашите изменения. Трябва да има ам, гаранции за това, че защитени, защитените зони са свързани, както е посочено в изменение 65 и както каза господин Гепхар, трябва да има осигуряване на финансите, на финансовата част, на финансовите източници за опазване на биологичното разпределение. Както е, се казва, по-ефективно е да се опазва биологичното разнообразие, отколкото после се мъчим да го възстановяваме. А освен това имаме нужда а, от а, ефективни системи за управление на биосистемите, както се казва в нашето изменение а, 140. Искаме също така да има по-точно придържане към целите на стратегията 2020 година, както посочваме в изменение 138. Настър... Да се насърчава устойчивото земеделие, изменение 100, да се е, за... а, също разнообразието на а, видовете в а, селското стопанство, както и на да се опазва биоразнообразието, което е под заплаха на, на разширяващо се използване на ГМО. Изменение 118 е, е, настояваме е, за повече внимание на, е, към ВЕИ а по-нататък за, а, говорим за мерките за намаляване на ефектите от изменението на климата. Както каза колегата, а, трябва да се подчертая значението на, а, за, на конференцията в Нагоя. Също така а, трябва да отчитаме а, връзката между мерките за защита на биоразнообразието и а, целите на хилядолетието. Да, при, да също така да подчертаем важна роля, която играе това отношение на правителствените организации. Имам и още няколко изменения, които пратихме заедно с много други колеги, но от тях а, тия дни ще ги а, обсъждаме общо в а, някои от тези изменения се говори да се а, о, запазят а, те наречените девствени гори и други а, такива а, зони и те да бъдат а, свързани. Искам да отпадне идеята за доброволната категоризация, когато се категоризират организмите, за това дали са полезни или не. Много трудно се разбира за момента поне какво се има предвид, когато се говори за видове, които са обект на прекомерна защита. Също така трябва да не се отлагат мерките по тези така важни теми за прилагането на законите свет на биоразнообразието. Благодаря. Благодаря. Има ли колеги, които искат думата? Не. Господин Проди, извинете, не ви видях първоначално. Благодаря. Смятам, че това а, наше усилие е много важно. Искам да подчертаем колко е важно да се защитават почвата. Почвата е сред най-сложните екосистеми. Същевременно а, има много голямо економическо значение. Така че, е, може би не е лошо да се възползвам от тази възможност и да ви припомня, че е необходимо да има конкретно законодателство, специфично отнасящо се до опазването на почвите. Искам да подчертая също и значимостта на усилията към по-голяма прецизност, когато се дава определение на термина биологично разнообразие. Някак си се приема, а, че хората а, просто разбират какво означава този термин. Но не е така. Трябва да има възможност а, да се измерва биологичното разнообразие и промяната в неговото ниво. За тази цел трябва да има по-прецизни методи. Тъй, че не е лошо да видим дали не е възможно да се предвижим още малко към постигането на тези цели. По същата причина, струва ми се, е добре е, по-внимателно да вникнем в влиянието, което изменението на климата оказва на биологичното разнообразие. В частност, проблемът за а, разтварянето на въглеродния двокис в водата, в резултат на което нейната киселинност се променя. Стои и въпроса за загряването на Световния океан, което разбира се може да противодейства на тази тенденция, като намали възможността за разтварянето на въглеродния двокис в, а, в морските води с покачването на тяхната температура. Това е изключително сложна и деликатна екосистема. И ако искаме да имаме по-добра дефиниция, по-добро измерване и по-добро разбиране на биологичното разнообразие, ще трябват много повече средства, защото без а, да имаме такова разбиране, никога няма да можем да гарантираме пълната без, безопасност на а, това биологично разнообразие. Благодаря, разбира се, ние всички желаем това. Но знаем как а, а, директивата за почвите стигна до кривата круша. А, много е, трудно тече работата в а, Генерална дирекция село стопанство. Се работи. Клаудия, да, благодаря, госпожо председател. Приветстваме доклада. Той е много актуален. В момента сме на кръстопът по формулирането на нова политика за биологично разнообразие. Тази пролет Европейския съвет прие нов документ, който гледа към датата 2020 с нова, нов поглед, с нова визия амби... с... А, а, знаете, имахме амбициозни цели за съкръщаване на мислите, които, за съжаление, не постигнахме. Така а, сега трябва да преформулираме тази своя политика по такъв начин, че да постигнем а, желаните цели, а не да стане 2020 година и пак се окаже, че не сме успели, защото това ще бъде много сериозен удар върху доверието на останалия свят към Европейския съюз. Същевременно текат важни реформи. Реформираме общата селстопанска политика, политиката на, а, риб, по отношение на а, рибното стопанство и кохезионната политика. И там а, целият широк спектър на свързан с биоразнообразието, също трябва да се отрази. Има тук възможност за полезни връзки с този доклад и по отношение на работата за почвите. Напълно сме съгласни с бележките за това, че финансирането е недостатъчно, че няма достатъчно политическа воля, не се разбира тематиката добре и на широко. Съгласни сме, че не се отчита колко спешен е, е в колко спешен порядък трябва да се реши този въпрос. И знаем, че други е, европейски актове също имат силно влияние върху биологичното разнообразие. Също като вас смятаме, че е много навременен този доклад. Европейската комисия работи по две насоки. Първо, нова стратегия за биоразнообразието за Европейския съюз. Тя ще бъде прията веднага след Нагоя и също времено работим в международен план, така че на конференцията в Нагоя да имаме един амбициозен план, както по отношение на директивата на, изнет на конвенцията за биологичното разнообразие, така и по различните конвенции за предотвратяване на е, замърсяването. Така че това е част от нашите усилия за подготовка на позицията ни за Нагоя. Няколко депутата обаче а, изтъкнаха много тъжния факт, че ако нямаме а, директива за почвите, при положение, че един от, пет, от всеки пет организма живеят в а, а, почвата, няма да постигнем целите си за 2020 година по отношение на био разнообразието. Друга тема е, че ние изоставаме в сравнение с други страни, като Нова Зеландия, Австралия, Съединените щати, по отношение на регулирането на въпроса с инвазивните видове. Това са все въпроси, които трябва да се обсъждат между трите институции. Затова много приветстваме този а, доклад за неговата временност, както и всичките му 194 изменения, които показват колко а, високо а, оценявате значението на а, това законодателство и ще продължаваме да обменяме информация в, в редовен порядък. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Не. В такъв случай Закривам заседанието. Ще се видим утре в 9 часа. Тъй като няма повече точки в дневния ред и докладчика не пристигна. Благодаря.